The President! Уважаеми колеги, моля да заемете местата си, за да можем да започнем работа. Най-напред Искам да направя някои съобщения, свързани с писмена декларация 22, представена от Гей Мичел, Нърч Дева, Мариан Харкин, Питер Скинър и Ангелика Вертман за епилепсията. Тя беше подписана от болшинство от членовете на парламента в съответствие с правило 123 от правилника ще бъде изпратено до адресатите, ще бъде публикуван в протокол от днешния протокол. Искам да дам думата на един от авторите, госпожа Вертман. Epilepsy Working Group and on behalf of my colleagues... името на работната група по епилепсия, от името на колегите Мичел, Дева, Харкин и Скинер, искам да благодаря на всички, които подписаха писмената ни декларация номер 22. Ние подписахме 440 подписа. Очаквам комисията да отчете тази инициатива по тема, която засяга милиони граждани в Европейския съюз. Искам да благодаря на всички за подкрепата. Благодаря ви, госпожа председател. Благодаря, поздравления за всички са автори на декларацията. Мисля, че господин Шимански иска да вземе думата. Thank you. Благодаря, Дами и господа, днес сред гостите имаме господин Яковец, който е от Фатима, Сантьяго